комисията и е свързан с новата стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016-2020. Въпросът е зададен от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Комисарят също е тук сред нас. Сега ще дам думата на автора на, на ам, въпроса от името на Комисията по земеделско стопанство komisja rolnictwa i rozwoju wsi przedstawia pytanie w sprawie nowej polityki. Благодаря. Комисията по селско стопанство иска да зададе въпрос на комисията, свързан е, с хуманното отношение към животните за периода 2016-2020. Има съобщение на комисията по този въпрос 2000 и, и 2012 и а, този документ намери голям отзвук в парламента. В документа беше предвидена стратегия за хуманното отношение към животните. От гледна точка на Европейския парламент положителен е фактът, че много от нещата, включени в документи от 5 май 2010 година, са включени и в съобщенията. Призовава се комисията да постигне възможно най-бързо резултати по въпросите, по които няма ем, някакво развитие. Важно е за периода 2016-2020 също да бъде създадена стратегия за хуманно отношение към животните, така че да има а, продължителност на мерките, които вече са били предприяти. На второ място, дали стратегията за хуманно отношение а, към животните а, ще съдържа в себе си упростена рамка за хуманното отношение към животните, така както е посочил парламентът в своята резолюция от 4 юли. Резолюция свързана с стратегията с хуманно отношение към животните за периода 2012-2015. Още някои неща искам да кажа по този въпрос. Тази тема много често се засяга в нашата ресорна комисия. Някои мерки вече са предприяти. Хуманното отношение на животните, към, хуманното отношение към животните е важно и за е, самите нас. И е важно и за устойчивото развитие. Много неща са направени, за да се подобри хуманното отношение към животните. Стандартите ни са много високи, опитваме се да ги спазваме въпреки че това означава, че нашите продукти са по-малко конкурентоспособни на световните пазари. В доклада, който обсъдихме днес, е посочено и това. Стандартите, които сме създали, искаме да се превърнат в стандарти на световно ниво. Все пак обаче има някои пречки и препятствия. Най-често те са свързани с продукти, които се внасят от трети страни. Проблемите трябва да се разгледат от различни ъгли. Този въпрос е засегнат в редица документи вече. Обсъжда се и темата за хумано отношение към животните за разплод и когато става въпрос за животни като коне, крави, свине. За тях вече има въведени стандарти. Относно ветеринарните продукти, общностните процедури обхващат медикаменти, които също трябва да отговарят на най-високите ни стандарти. Е, когато е, говорим за хуманното отношение към животните, трябва да имаме предвид и стандартите в хранително-вкусовата промишленост. Използването на хормони на антибиотици при отглеждането на животните е, представляват проблем Понякога се питаме дали експериментите, които се провеждат с животни, е, водят до желаните цели. Така или иначе, животните за нас имат е, висока стойност и трябва да бъдат предприяти съответните мерки. Следващия оратор има думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент, за отношение към животните е много важен въпрос, много чувствителна тема, важна за много граждани на Европейския съюз. И аз споделям грижата на много европейци за хуманно отношение към животните. Настоящата стратегия за хуманно отношение към животните, прията от Европейската комисия през 2012 година, все още е е, продължава да действа. Трябва да се е, довършат последните стъпки, да се е, подобри прилагането на съществуващите правила, да се подобри диалога в областта и да се спазват международните ангажименти по приложенията. Европейския съюз разполага с множество правила за постигане на хуманно отношение на, към животните, към много а, типове животни, включително бройлери, кокошки носашки, свине, много а, изисквания, включен, включително и за а, изпитания, е, използващи животни и прочие. Трябва да се приоритизират правилата и тяхното прилагане. Нашия опит от последните години показва, че трябва да се съсредоточим върху справяне с широко разпространеното неспазване на правилата. И трябва да се финализират насоките, свързани с хуманното отношение към свинете по-конкретно, спазвайки стратегията. Очаквам и заключенията за най-добрите практики в транспортирането на животни, проект от 2000 и 2015 до 2018 година. Предвижда се преразглеждане на правото на Европейския съюз и за официалните мерки за контрол, за подобряване на хуманните отношения към животните, включително и чрез създаване на референтни центрове, работещи в областта. Е, по отношение на диалога в областта, е, се надявам той да продължи да е активен с много специалисти в областта и възоснова на резултатите от резултата ще решим как да го структурираме. На резултатите от диалога ще решим как да го структурираме за в бъдеще. Също така трябва да имаме предвид, че грижата ни за животните не може да спре на границата. Трябва да продължим да насърчаваме е, въвеждане на хуманно отношение към животните и в трети страни, е, вземайки предвид положените до тук усилия. Тези усилия могат да ни помогнат да запазваме стандартите на Европейския съюз на най-високо равнище, въпреки натиска е, върху тези стандарти, оказван от глобализацията. Трябва да се вземе предвид, е, че от хуманното отношение към животните и от факта, че Европейския съюз е лидер в тази област, Европейския съюз всъщност може да спечели на пазара. Е, също така е, е необходимо да настояваме за етичен подход в производството и в други страни. Е, тъй като стратегията приключва своето действие, комисията ще подходи е, към темата с ново проучване на Евробарометър през 2016 година е, по хуманното отношение на животните и по-конкретно за информираността на потребителите. В тази връзка ще формулираме и следващите си стъпки, след като получим резултатите от това проучване. Благодаря. Um, Благодаря, господин комисар. Господин Дес не присъства в пленарна зала в момента, така че преминаваме към следващия оратор, господин Декастро. Една минута. Президент. Госпожо председател, господин комисар, драги колеги, Комисията по селско стопанство неколкратно е изразявала своето притеснение по въпроса за хуманното отношение към животните. За щастие в Европейския съюз тази защита е на добро ниво. Сегашният стратегия изтича, имаме нужда от нова такава. Преди да поискаме нови правила обаче, бих искал да попитам какви дейности по новата стратегия все още не са изпълнени и дали има още дейности, които да се изпълнят, за да се реализира изцяло съществуващата стратегия. В момента, в който искаме все по-строги правила за нашите производители, без да си задаваме въпроса за реципрочността, е, има опасност е, да санкционираме и да навредим е, на своите производители и да помогнем без да искаме на производителите в трети страни. Благодаря ви. Господин Никълсън за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Като всички политици, аз смятам, че политиката защита на хуманното отношение към животните трябва да се основава на наука и на реалността на сълскостопанското производство и не бива да се водим от емоции. Как да постигнем най-добри резултати? Това е чрез разумна стратегия, която да не представлява тежест за производителите. Нека да сме наясно за практическите последици за производителите и да има, държим сметка за това, че е възможно да има непредвидени вредни последици. Например, за някои медицински дейности те биха могли да забавят използването на лекарства, докато и, и да и да създадем рискове за разпространение на болестта. Повечето производители, в това число в Обединеното кралство, са в предните редици на изпълнение на стратегиите, докато други изостават. И също така има потребност трябва да се защитава хуманното отношение на животните в търговски договори. Не бива да допускаме вносители от трети страни да имат конкурентно предимство пред европейците, просто защото имаме много високи стандарти. Има нека да държим сметка и за болести като туберкулоза сред животните. Истината е, госпожо председател, съществуващите е, правила трябва да се прилагат и тогава хуманто отношение към животните ще бъде на по-добро равнище. Господин Федерле. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че процесът е стигнал до тук. Това беше отразено и от, е, в становището на Комисията по земеделско стопанство. Темата се следи много отблизо от нас. Искаме е, устния въпрос да, бъдат, да бъде последван от резолюция в края на дискусията. Бях. Е, бяха посочени няколко начина, по които може да се продължи напред. Единият е да се стъпи върху предишната стратегия. Необходимо е да проведем консултации, свързани с бъдещите стратегии. Господин Никълсън беше прав, като каза, че имаме нужда от един пакет, който да е балансиран. Така или иначе, тези действия трябва да бъдат предприяти съвместно с европейските земеделски стопанства. Тази стратегия трябва да даде една по-широка перспектива, да даде по-широк набор от инструменти. Трябва да се работи в посока хармонизиране на законодателство, свързано с хуманното отношение към животните, в Европейския съюз. Има един общ пазар, но разпоредбите са различни в отделните държави членки. Директивите се транспонират по различен начин в държавите членки. Съществува директивата за свинете. Тя трябваше да обхване период от 2003 до 2013, но ако Е, погледнем каква е статистиката, само 8 от 28 държави членки са транспонирали тази директива. Е, трябва да има законодателство, което да е свързано и с антибиотиците, които се използват в е, земеделието, антибиотици, които се използват и за хуманна употреба. Е, Така или иначе има почти 30 различни законодателни системи. Имаме нужда ам, от една обща стратегия, която да се впише в единия пазар. Госпожа Хазака за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Болката, която причиняваме на животните огромно и с новата стратегия можем да направим нещо. Имаме основа за това правно основание в член 13 на Лисабонския договор, където се казва, че животните са чувстващи същества. но не е допустимо комисията да не предприема стратегия за животните и да ги оставя на милостта на пазарните сили. Какво да кажем за една Европа, която защитава бикоборството, а да не говорим за това, че се допуска подпалване на бикове. Не са ли това празни думи, ако тези е, неща продължават да се случват, ако животни продължават да се транспортират претъпкани в камиони, ако продължава да се произвежда флагра, в нарушение на хуманното отношение към животните. Не ни трябва ново проучване на Евробарометър, трябва ни нова стратегия на Европейската комисия, но миналата седмица Европейската комисия а, информира неправителствените организации, че не възнамерява да излезе с нова стратегия още преди днешния ни дебат. Не, е, е, не мога да повярвам. При положение, че толкова много групи в обществото настояват за защита на животните. А ако това е така, трябва да се сложи край на субсидиите за селското стопанство. Благодаря, господин Дес току-що дойде. Заповядайте за изказване. Имате думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, моля да ме извините. Днес ми стана ясно какво означава граница да са отворени, защото днес границата с Франция беше затворена и два часа трябваше да остана на границата. Приветствам ем, въпроса, който е отправен към комисията и съставен от НП и се отнася за периода 2016-2020. Ние като земеделски стопани знаем, че хуманното отношение към животните представлява първостепенен приоритет. Само животните, които са в добро здраве, могат да доведат до постигнато на добри резултати. Искам обаче да кажа следното. Не трябва да се прекалява. Ако се изнася производството от Европейския съюз навън, то тогава хуманното отношение към животните трябва да излезе извън рамките на Европейския съюз. Производството ни е намаляло драстично през последните години. Ако производството се изнася страни, в които няма хуманно отношение към животните, е, какъв е смисълът? Нека да сме е, умерени. Нека да предприемем мерки е, производството да бъде запазено в Европейския съюз, защото, е, за съжаление, най-вече малките земеделски стопанства затварят врати, когато изпаднат в затруднения. И за това ви моля, нека да стигнем до едно разумно решение и убеден съм в това. Благодаря ви. Uh, Благодаря, госпожо председател. Тази резолюция на интергрупата за хуманното отношение към животните, чието заместник председател съм, е навременна и моята група я приветства. Особено приветстваме проверочния списък по съществуващата стратегия. Отбелязано е, че само 9 от 10 набелязани дейности са били изпълнени от комисията. Ето защо всяка нова стратегия трябва спешно да призове за цялостно за цялостен рамков закон за хуманното отношение към животните, за да се подобрят стандартите и да не бъдат разводнявани. Ние се притесняваме от това, че когато някой говори за упростяване на правилата, всъщност става дума за разводняване. Всъщност ние имаме нужда от по-добро изпълнение. Има твърде много елементи на предложеното на предложената резолюция, за да мога да ги обхвана в ограниченото време. Нека да споменем обаче европейската забрана за страдание на животните и за подобряване на стандартите на е, млечните животни. И накрая да се преразгледа транспорта на животните и как се спазват правилата. Въпросите за хуманното отношение към животните са сред трите най-важни въпроси, които гражданите ми задават. Гражданите се вълнуват от проблемите на животните и искат законодателите да им оказват необходимата защита. Господин Агню има думата за две минути. Благодаря. Когато говорим за хуманно отношение към животните в Европа, всъщност има сблъсък на две култури, нали? така, защото в средиземноморските страни все още има хора, които си мислят, че е чудесно да се гледа бикоборство. А, някои казват, а, а, когато си фрим прави като римляните и е, сякаш всички а, имаме право да решаваме какво се прави на наша територия, но всъщност британските данакоплатци реално спонсорират а, субсидии, които отиват за отглеждане на бикове за бикоборство. Аз настоявам парите на британските накоплаци да не се използват за подобни цели. И нека да ви предупредя, че има референдум, който скоро предстои в Великобритания за членството в Европейския съюз. И а, нищо не а, е по-неприятно за еврофилите, кое, от това да им припомниш, че спонсорират бикоборството. Дайте да говорим и за бездомните кучета в Румъния и други страни, кучета, които се убиват. Какво става, когато се убият тези животни? Погребват ли се или пък се изгарят? Тогава трябва защитниците на глобалното затопляне да се възмутят или пък какво компостират се, за да се направят на торове, или пък се смилат за храна на други кучета. Няма да се изненадам това да е така. И помислете си, тези кучета често носят бяс. Те могат да охапят хората от тези страни, които да дойдат в Великобритания. Трябва да затворим границите. Това е отлична причина да го направим. Благодаря, госпожо председател. Стратегията за хуманното отношение на животните 2012 и 2015 година изтича. Радвам се, че въпросът е включен в дневния ред и се надявам, че ще имаме нова стратегия до 2020 година. Договорът ни казва, че Европейския съюз и държавите членки имат правомощия за хуманно отношение към животните. Ние трябва да предприемем допълнителни мерки и да се отървем от всички двусмисля. Що се отнася до селското стопанство, умножаването на броя на интензивните стопанства ни кара да се притесняваме за доброто отношение към животните. Това, е, това въжи и за здравето на животните. Има и много ферми в Елзас, в района на Сона и, и други райони на страната. Друг въпрос опитите с животни. Съжалявам, че гражданската инициатива за вивисекцията не е прията от комисията. Много е необходимо да се използват резултатите от науката, но също така да се сложи край на опитите върху животните и да се заменят с альтернативни методи. Искам да привлека и вниманието ви върху ужасното страдание на животните, които не са зашеметени преди да бъдат а, убити. Трябва да има етикет а, с детална информация за начина по който са били убити. Мисля, че трябва да се премахнат изключенията за ритуални унищожения. Трябва да се борим срещу всеки трафик на животни и продукти като слонова кост. Е, подобни действия трябва да бъдат е, санкционирани строго като възпираща мярка. Държавите членки трябва да спазват най-добрите мерки за защита на е, кучетата и на бездомните кучета и котки. Благодаря госпожа Кьостенгер за две минути. Благодаря госпожо председател, господин комисарио. Аз също искам да кажа нещо по отношение на тази стратегия за периода 2016-2020. Това е една много добра инициатива. Много важно е командо отношение към животните да не спира до нашите граници. Необходимо е да бъде хармонизирано законодателството. Това е, е и от полза на животните, и от полза за производителите. В моята страна е, стандартите са много добри, особено по отношение на кокошките носачки, както и транспорта на животни. Обаче в някои държави в Европейския съюз разпоредбите, които са свързани с отглеждането на кокошки и носачки в кафези, не са транспонирани както трябва. Искам да се присъединя към тези, които вече казаха, че не правим нищо за хуманното отношение към животните, ако не задържим а, производството а, в Европейския съюз. Политиката в областта на търговията трябва да взима предвид и ам, дали животинските продукти, които се внася в Европейския съюз, отговарят на нашите високи стандарти. А, защото понякога а, има продукти, които животински продукти, които не са на по-ниска цена, но не са спазени стандарти с хуманно отношение към животните и тогава всички мерки, които прилагаме тук, са безсмислени. Моля ви, ам, им, информирайте потребителите за това, че а, всички промени са свързани с а, повишаване на разходите. Освен това, трябва да бъдат изпълнени разпоредите за дължителното етикетиране на животинските продукти. Това е стъпка, която трябва да бъде направена в, в Европейския съюз. След една минута, господин Ков. Благодаря. Много често говорим за хуманитарно отношение към животните в Европейския съюз, но не се прави много. Ние е, имаме задължения, които трябва да изпълняваме и те свързани с това животните да не страдат, когато биват умъртвявани. Някои стандарти се нарушават в Европейския съюз. В Дания 90 и 9% е, от sag mod de lande, der systematisk overtræder EU's dyrevelfærdslovgivning. Hvornår fremsætter комисията? Е, на 99% малките пресета е, се режат опашките. От друга страна, кога най-накрая ще се ем, приложи стандарта за 8-часовия ем, превоз на животните. 8 милиона в Европейския съюз иска това правило да бъде приведено на практика. Кога ще стане? Ще. За минута и половина думата има господин Войчеховски. Благодаря, госпожо председател. По време на гласуването на дневния ред днес един от колегите каза в Европа има проблем с терористични атаки. Не е сега момента да се говори за стратегията за хуманно отношение на животните. А, но това е а, е, е, фалшиво противопоставяне. Хуманното отношение към животните е европейска ценност. Това е част от е, европейското наследство. Можем да се гордеем от това, че в Европа имаме едни от най-високите стандарти в областта на хуманното отношение към животните в целия свят. Повечето граждани на Европейския съюз искат да подобрим, да продължим с подобряването на стандартите за хуманно отношение към животните. Повечето хора в Европейския съюз и обвързват стандартите в това отношение с човечността, с това, че живеем в 21 век. И това, че не се предлага стратегия за периода от 2016 до 2020 година е много лош знак. Много е, зле ще се отрази това на общественото мнение. Затова призоваваме Европейския съюз да продължи да работи по политиката за хуманно отношение към животните и да продължи да работи чрез стратегия. Махатма Ганди каза, човечността на един народ може да си проличи от начина по който се отнася към животните. Нека да покажем своята човечност и моралния напредък в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за минута и половина. Думата има господин Яковчич. Госпожо председавача. Благодаря, госпожо председател. Когато обсъждахме политиката за хуманно отношение към животните, отчетахме, че не можем да не обръщаме внимание на факта, че животните изпитват болка. Ето това е отправната точка на дискусията. Само на тази основа можем да разберем последиците от нашите действия спрямо тези животни, когато ги отглеждаме, когато ги транспортираме е, и едва на тази основа можем е, да обсъждаме всички проблеми, свързани с е, транспорта и клонирането. Определено имаме нужда от нова стратегия. Тя обаче трябва да държи сметка за отношението ни към дивите животни, например – използването на диви животни в цирковете и незаконната търговия с тези животни. Тази стратегия трябва също така да държи сметка за факта и че домашни любимци като, кож, като котки и кучета често са предмет на лошо отношение. Съществуващата стратегия ще изтече тази година и затова имаме нужда от нова стратегия до 2020 година и очакваме предложение в този смисъл. Господин Кок, госпожо председател, господин комисарио, в договорите е заложено, че Европейски съюз задължава да следи за хуманното отношение към животните, но това не е така. Какво се случва при тяхно транспортиране? Какво се случва в кланиците? Животните страдат. Всяка а, година а, се а, убиват множество животни. Процесът не се следи. Няма един регламент за масовото отглеждане на зайци. Кога комисията има намерение нещо да промени стратегията, която изтича тази година, тя не беше е, достатъчна. Много от точките заложени в нея не са изпълнени кога ще се забрани борбата с животни, отглеждането им в затворени пространства. Освен това, трябва да настояваме за спазване на нашите стандарти за хуманно отношение към животи, когато сключваме търговски споразумения, когато нещата само се отлагат, това не води до никъде. Хората не искат да а, чакат. Ам, не бива животните да страдат и за напред. Моля ви, когато говорим за животни и хуманното отношение към тях, покажете ам, вашата морална отговорност. Благодаря ви. Господин Ек, ще приемате ли е, синя карта от господин Дес. Господин Дес, имате 30 е, секунди. Господин Ек, имам въпрос към вас. Когато а, е, вашите партийни приятели управляваха Германия, бяха създадени най-големите земеделски стопанства. В източна Германия, там където управляваха комунистите, там са създадени най-големите стопанства за отглеждане на животни. Какво ще кажете по този въпрос, господин Ек? Капиталът отива там, където има възможности да се оползотворява. В източна Германия имаше такава възможност. Но спомнете си, Откъде са дошли инвеститорите? От Холандия, например. Много от, дойдоха от там. Трябва да ем, имаме предвид и това. Няма нищо общо тук с тази партия. Днес говорим за стратегията с отношение към животните, ем, а не за някакви партии. Благодаря, господин Дюрон. Мерси, мадам ле президент. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, Стратегията от 2012 до 2015 година приключва, на резултатите не са особено задоволителни. Изглежда, че вашата комисия няма да предложи нова стратегия и нови мерки за периода 2016-2020 година. Говорите само, че ще се организира проучване. Това би било доста неразбираемо в един момент, в който вашата комисия се занимава с е, е, договора за търгови инвестиции с Съединените щати. Това е въпрос много важен в търговските споразумения. Говорим за условия за отглеждане на животните. Не е допустимо да се толерират в Европа методи, които водят до страдания на животните, методи за отглеждане, неща, които се случват в страни като Франция включително. И трябва да направим всичко възможно да защитим и животните, и човешкото здраве. Благодаря, господин е, Цуло. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Договорът за функциониране на Европейския съюз и в член 13, както беше споменато, предвижда Защитата за хуманното отношение на животните трябва да се основава на, научна, на науката. Често чуваме този подход, но на мен ми се струва, че има много лицемери, когато ние сме лицемери, когато използваме хиляди животни за научни експерименти. Ние сме лицемери по културни причини, имам предвид цирковите животни и тяхното страдание. Ние сме лицемерни и по религиозни причини, например практиката за ритуално убийство на животни, което причинява страдание на животните. Господин комисар, госпожо председател, Новата необходима стратегия трябва да постави в центъра а, животните като същества, имащи чувства. Господин Буда има думата за две минути. Госпожо председател, господин комисарио, дами и господа, всички зависим до голяма степен от спазването на стандарти за, отношение, за хуманното отношение към животните, защото ние всички потребяваме животински продукти. Приветстваме усилията на комисията в тази насока и е, подчертаваме, че тези усилия трябва да бъдат е, задълбочени и ускорени необходимо да се имат предвид потребностите и на потребителите, и на земеделските стопани. Трябва да се постигне баланс между интересите на двете страни. Комисията трябва да се занимае не само с една с една законодателна и опростена рамка на европейско ниво в тази област, а трябва и да се осъществява мониторинг върху изпълнението ем, на практика на това законодателство, защото в момента, за съжаление, има сериозни пропуски в хранителната верига и това е в ущърп на земеделските стопани. И този факт може е, да се отрази негативно върху инвестициите в тази област. Трябва е, да се предприемат допълнителни усилия, така че да не се затруднява развитието на този сектор. Необходимо да се гарантира стабилност и ам, на инвестициите за да могат инвеститорите да планират дългосрочно. Трябва да се използват всички възможности за финансиране от съответните европейски фондове, да се инвестират средства в модерни решения, в високите, така че да се а, постигне по-високо качество на хранителните продукти и по-добро хуманно отношение към животните. Госпожа Миси, благодаря, госпожа председател. Животните са организми, е, които са чувствителни. Те страдат като нас. Е, те е, имат чувствителност като нас. За съжаление, обаче много хора смятат, че от тях трябва просто да се извлича полза, да се използват за храна, да се ловуват да се използват за изпитания в научната сфера и прочие. Животните не могат да се защитят сами. Ние сме длъжни да ги защитим. Те нямат глас и ние сме длъжни да говорим в тяхна е, защита. Стратегията в областта на хуманното отношение на животните приключва тази година и призовавам комисията е, да предприемем мерки по елементите, които все още не са довършени от тази стратегия. Нека да докажем, че сме цивилизовани, нека да, се, да застанем в защита на беззащитните животни, които имат нужда от нашата закрила. Госпожа Гарлинка, една минута. Благодаря. Правоохранителната дейност и координация при изпълнението на съществуващите правила са от централно значение за хуманното отношение е, към животните. Знаем, че доброто здраве на животните е, е решаващо за доброто състояние на сълскостопанския сектор. Не бива обаче да допускаме е, да вредим на производителите и да се увеличава вноса това, заедно с това, злощо отношение към животните не бива да се допуска. Въпросите с транспорта трябва да се решават на европейско ниво, но много въпроси много да бъдат решавани на държавно ниво. Много колеги тук казаха, че се говори много, а не се прави нищо. Това не е вярно. Нашите стандарти са най-високите в света. Стига сме се подценявали. Нека да се погрижим за изпълнението. Госпо... Думата има Тери Кабрас. Благодаря, госпожо председател. Говорим за нова стратегия за хуманното отношение към животните и към нея спада и тази основополагаща идея идея, свързана с доброто отношение към животните. Говорим тук за един философско-етичен въпрос. А именно, трябва да защитаваме животните, защото те имат своите права. има взаимозависимост, взаимозависимост между правата и задълженията. От една страна говорим за това, че е, трябва да защитаваме животните. И това е заложено е, в европейското законодателство и в основа на него ще бъде изградена и стратегията за хуманно отношение към животните. Госпожа Шрепирик, госпожа председател, благодаря много. Говорим за продължаването на стратегията в областта на хуманното отношение към животните, но аз съм против. В крайна сметка първо трябва да се приложат като хората и директивата и регламента. Инструментите, с които разполагаме, трябва да се използват. Много колеги казаха, че трябва нещо да се направи, и че Европа е създала правила, че селските стопани са се съобразили с тях и резултатът е бил по-високи цени, които потребителите не са готови да платят. Наскоро говорихме тук за кризата в селското стопанство. Това е един от е, резултатите. Е, този тип изисквания всъщност затягат е, изискванията за селските стопани. Добре, хуманно отношение към животните, но дайте да говорим за хуманно отношение към беженците. Е, оставям към е, хората. Е, оставяме беженците да чакат часове на студа. Има пенсионери, които живеят на изключително ниски пенсии. А сега говорим за животните, докато има бездомни, които спят на студа. Има беженци, които не са настанени, обаче искаме животните да могат да се радват на светлина и топлина и какви ли не други удоволствия. Госпожа председател, предлагам да се съсредоточим върху по-важните неща за Европа, именно беженците и борбата срещу тероризма хуманно... хората трябва да стоят над животните. Благодаря. Има две искания за въпрос си към вас. Един от колегите вече се е изказа. Приемате ли въпрос от господин Яр? Имате 30 секунди, господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към колегата има Европейския парламент не трябва ли да се занимае с въпроса за хуманното отношение към домашните животни, но това не може да се контролира изцяло. Това не е ли тема, която трябва да бъде обсъдена в Европейския парламент, а именно за хуманното отношение към домашните животни, домашните любимци? Много често сме се изказвали и за това в Холандия. Мисля, че всички отрасли трябва да се вземат предвид, всички животни. Продължаваме с списъка на изказващите се. Госпожа Агилер има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Искам да подчертая, че ние стигаме към края на стратегията, която е втората вече такава стратегия. Има преди стратегията от 2012-2015 година. Целта на тази стратегия е ясна. Искам обаче да попитам какви са резултатите. Ако те не са удовлетворителни, може би имаме нужда от по-цялостен подход, една обща рамка за хуманно отношение към животните. Това би трябвало да бъде резултатът на вторият план. Така че аз искам да попитам какво е постигнато. Очакваме да чуем резултатът на втората стратегия и бих искала да чуя изследване от Евробарометър, за да видим какво мислят гражданите и дали са готови да плащат по-високи цени в интерес на хуманното отношение към животните. И след оценката на постигнатото би трябвало да видим дали нашето законодателство се прилага по, е, по един и същи начин навсякъде. Може би трябва да имаме по-строги отношения изисквани към третите страни. Господин Кузмик. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио. Само да ви припомня, 9 от 19-те мерки от стратегията, която въжи в момента, са приведени в действие. Европейската комисия трябва да навакса ам, с изостаналото изпълнение на останалите точки. Земеделските стопани в Европа трябва да имат еднакви възможности, що се отнася до животновътството. Когато Европейската комисия договаря търговски споразумения с трети страни, трябва да се засяга и въпроса за хуманното отношение към животните. Тук става въпрос и за разпореди за транспортиране на животни от трети страни. Без да се засегнат тези въпроси, нашето производство е изложено на риск. Колегия. Госпожо председател, уважаеми колеги, много се радвам, че тази точка е включена в днешния дневен ред. Важно е парламентът да обсъди тази тема, вземайки предвид работата на Европейската комисия. Хуманното отношение на животните е важно за европейците. Нашите съграждани все повече се насочват към морално и отговорно потребление на продукти. Е, те се вълнуват от това в какви условия са отглеждани животните. И трябва да участват всички по веригата и отглеждащите животните да прилагат мерките. Европейската комисия при разработването, при евентуалното разработване на следваща стратегия, трябва да има предвид, че тази стратегия трябва да е целенасочена и прагматична. Да насърчава приложението на добри практики и да насърчи напредъка в областта. Не може от една страна е, да искаме да се постигне по-хуманно отношение към животните, от друга да налагаме твърде строги условия, затрудняващи работата на животновъдите. Все вече има доста изискванията, например директивата за горните равнища на емисии на основните замърсители. Тя всъщност затруднява работата на място. Потребителите искат намаляване на въглеродния е, на мисите на въглероден двуокис, но същевременно изискват животните да се отглеждат на открито. А за да може да се олавя, въглеродни двуокис, те трябва да се отглеждат на закрито. Виждате, че има парадокс. Госпожа Каденбах. Президенте. Госпожо председател, господин комисарио, въпреки кризата, въпреки економическата криза, трябва да говорим за хуманното отношение към животните. Преди няколко години, когато обсъждахме стратегията 2012-2015, също се изказах по въпроса и а, тогава също казахме, че не трябва да се подава натиска на кризата и това да е за сметка на хуманното отношение към животните. А, след това нашия дневен ред а, обхващаше и а, терористичните атаки, и кризата и така нататък. Днес говорим за една важна тема, заложена в европейските договори. В член 13 се казва, животните са същества, които имат усещания и чувства. Сега говорим за изготвяне на стратегия за следващия период. И а, тази стратегия трябва да обхваща хуманото отношение към животните, а то не може да се отделя от добруването на хората. Така или иначе, трябва с голямо внимание се отнесем към разпоредбите, свързани с хуманното отношение на животните. Благодаря. Ние имаме най-строгите правила за хуманно отношение към животните в света, но ако не се прилагат, от тях няма смисъл. Ето защо изпълнението е от значение. Първо да признаем, че съществуващите правила не се изпълняват и затова няма нужда от нови. Виждаме този проблем в цялото законодателство, например за транспорта. Случайните проверки говорят за разлика между теория и практика. Съществуващите правила за е, пренос на животните не се спазват и паспортите за домашните любимци не се прилагат. Ето защо нямаме нужда от ново законодателство. Имаме нужда от спазване на сегашното законодателство за тази цел. Комисията трябва да бъде по-строга към некоректните държави членки и имаме нужда от насърчаване на културата на хуманно отношение в цяла Европа. Само така ще постигнем високи, а не ниски стандарти. Господин Богович има думата. Благодаря. Европейските фермери Европейските фермери имат основание да се гордеят от постигнатото в областта на хуманното отношение към животните през последните 15 години. Аз следя отблизо този проблем в моята страна в Словения като биш министър на селското стопанство и знам колко усилия трябва да положат фермерите, за да приспособят своите стопанства към европейските изисквания. Това въжи и за птицефермите, и за големите говедовъдни предприятия. Трябва да видим какви допълнителни стъпки трябва да се предприемат, за да сме сигурни, че е, в Европа ще има една политика в тази област. Заедно с е, производителите и потребителите ние трябва да предприемем стъпки по този въпрос, но нека тези стъпки бъдат добре премислени, а не прибързани. Освен това, трябва да бъдем критични към страните, от които внасяме месо и местни продукти. Защото ако сме напълно безкритични към вноса, ще поставим европейското селско стопанство в опасност и първи ще пострадат малките производители. Така че нека да нека да се обръщаме внимание на стандартите и в споразумение за, търг... за свободна търговия. Господин Бранен има думата. Благодаря, господин председател. Европейските граждани търсят решението Европейската комисия. Решителни мерки за постигане на хуманно отношение към животните. Новата стратегия трябва да е начална точка за рамково право в областта на защитата на и хуманното отношение към животните. И трябва да се създав, създадат центрове, специализирани в тази област, за да може да се координират мерките по ефектичен начин. Животните са чувствителни същества и това трябва да е основния принцип в стратегията за хуманно отношение към животните. Това е една фундаментална истина, това е факт и всички трябва да го приемат и възоснова на него да действаме. И е крайно време да се сложи край и на нелегалната търговия на кученца и екзотични домашни любимци. Крайно време е да има една добре действаща стратегия. Благодаря. Е, следващия оратор е госпожа Ной. Госпожо председател, господин комисар, опитам се защо не. Защо да няма нова стратегия за хуманното отношение към животните? Каква е причината? Не само в нашата ресорна комисия се говори за хуманното отношение към животните, но и в други комисии се засяга този въпрос и се чува, че комисия, че стратегията няма да съществува. Защо не? Защо комисията е против да обяви ясни цели, да посочи ясни действия, да посочи ясен план и да може да се види след това какъв е напредък отбелязан в Европейския съюз. Не мога да си представя защо тези теми, които бяха посочени от моите колеги, остават да висят във въздуха. Имаме нужда от една ясна стратегия. Трябва да кажа, че ви призовавам още веднъж по такъв начин и а, да подходите и към ам, отношение към животните, да изготвите стратегия в тази област. Благодаря ви. Господин Сани. Благодаря, госпожо председател. Мерките в областта на хуманното отношение към животните са необходими и те трябва да се следят непрекъснато. Имаме нужда от добра нормативна база. Когато се разработва стратегия, да не забравяме съгласуваността между източниците на финансиране. Тук бих тук беше казано, че европейските норми са твърде високи. Е, така каза господин Декастро. Е, и е много трудно да се прилагат е, тези норми и трябва да обърне внимание на това дали третите страни спазват подобни норми е, правила. Е, домашните животни, домашните любимци е, също трябва да влязат в полезрението на нашето внимание. Факта, че не ги консумираме за храна, не означава, че не трябва да им обръщаме внимание. Благодаря. Госпожа Джофри да има думата. Благодаря. Стратегията за хуманното отношение към животните 2012 и 2015 година имаше положително въздействие върху мерките и дейностите предприяти за подобряване на живота на животните вниманието към хуманното отношение към животните се повишава. Гражданите обаче са по-напред от институциите и ние трябва да обърне внимание на големи брой случаи на жестокост към животните. Днес ние приехме резолюция за здравето на животните и там казахме, че не можем да пренебрегваме малтретирането на животни, тъй като едно малтретирано животно не може да бъде здраво животно. Беше предприета първата стъпка и сега призоваваме Европейската комисия да предприеме допълнителни мерки. Трябва да се сложи край на случаите на жестокост към животните. Последният оратор е господин Серао Сантос. Благодаря, госпожо председател. На къде искаме да вървим при защитата на животните и хуманното отношение към животните в Европа? Трябва да се намери добър баланс, добро равновесие, трябва да се грижим за животните, трябва да вземем предвид и условията на работа на селските стопани. Но в, никакво, в никакъв случай не е допустимо да а, се стига до влушаване на стандартите в областта на хуманното отношение към животните. Трябва да се създадат добри условия, включително и в рибарството и развъждането на риба в рибарници. Съгласно комисията, възоснова на научни е, резултати, е, събрани през периода 2012-2015 година, има а, информация за страдание на рибата а, при отглеждане в рибарници по време на улавянето й. Благодаря, с това приключихме списъка на ораторите. Преминаваме към спок... спонтанните изказвания. Господин Миколашик има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио. Уважаеми колеги, днес обсъждаме въпроса а, с хуманното отношение към животните. Много важна тема. Говорим за животни, които се отглеждат в големи животновъдни стопанства при незадоволителни условия. Бяха споменати и домашните любимци. За тях също трябва да бъдат създадени добри условия. трябва да се сложи край на лошите практики при умъртвяването и клането на животни. Например, ако искаме да извършваме проучвания, с медицински продукти, се извършват изпитвания с животни, а не с хора. Това също трябва да бъде взето предвид и се радвам, че Европейския парламент отхвърли предложението за клонираните животни. Следващия оратор е Никола Капуто. Благодаря. Постигането на високо ниво на защита на, на животните е гаранция за производителността. Стратегията на Европейския съюз за период 2012 и 2015 година е крачка напред. Но остава още много работа. Европейската комисия следва да разработи нова и по-амбициозна стратегия за защита на хуманното отношение към животните 2016 и 2020 година, като това трябва да стане възоснова на упростена законодателна рамка. Мисля, че е, съществуващо положение е, води до правна несигурност. Има нужда от по-добра хармонизация между държавите членки. Комисията трябва да се ориентира и към по-добра защита на онези производители, които имат хуманно отношение към животните. Е, също така да се обърне внимание и на изоставените животни, в това число и на безпризорните животни. Целта е да се постигне общо е, ниво на защита на животните. Е, господин Мария си има думата. Благодаря, госпожа председател. Защита на защита на животните и хуманното отношение към животните а, са много важни въпроси и комисията трябва да ги обсъди. Стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 година доведе до положителни резултати. А, страданието на много животни беше намалено. Също време, обаче продължава на някои места нехуманно отношение към животните. Има а, ситуации, в които животните страдат изключително много в ръцете на онези, стремящи се да извлекат печалби от тях. Крайно време е да се защитят животните от изтезания и подобни е, практики. Необходимо е предложение за простена законодателна рамка на ниво Европейски съюз за хуманно отношение към животните. Благодаря, давам думата на госпожа Милдер. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, приветствам всякакви мерки, свързани с хуманното отношение към животните. То има приоритетно значение в действията на Европейския съюз. През последните 30 години е отбелязан много голям напредък. Инвестиционните програми, предвидени за замеделските стопани, също дадоха своя принос. Инвестира се в модерни методи за отглеждане на животни. В Швейцария се сертифицират ам, методи, които са свързани с изключително а, хуманно отношение към животните. Съвместните пазари не трябва да се губят, разбира се, но съществува и а, един проблем а именно в 28-те държави членки се подхожда по различен начин към животните. Трябва да има хармонизиране законодателството в областта на хуманното отношение към животните. Освен това, трябва да се погрижим и за хуманното отношение към домашните любимци. Господин Ди Виегас. Нарушенията срещу хуманното отношение към животните е последица от селско стопанство, което все повече поставя в центъра печалбата високоинтензивното селско стопанство в производството на птици, на зайци води до максимална печалба. И това не е каприз. Нека да решим този проблем нека да има селско стопанство, в което да не се забравя хуманното отношение към животните. Има научни доказателства, които сочат, че това е лудост. Нека не вредим на животните и в крайна сметка на планетата. Следващия оратор. Благодаря. Субсидираността казва, че решенията трябва да се вземат възможно най-близо до гражданите. Повечето е, въпроси е, могат да се разрешават е, много по-добре на национално равнище. Разпоредби, които са еднакви за всички, не винаги са необходими. Държавите членки правото да слагат ограничения върху вноса и износа на живи животни от и в тяхната страна. Що се отнася до екзотичните домашни любимци, трябва да се има предвид, че декоративните рибки в Великобритания могат да бъдат заплашени от европейските мерки, нещо, което засяга хиляди мои съграждани. В Великобритания Лейбористската партия в лицето на отговорния си по темата член заяви, че месото трябва да се третира като тютюновите продукти. мисля, че е, това е крайно неприемливо. Давам думата на комисаря Андрю Кайтис. Заповядайте. Мадам президент, благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа, много внимателно слушах това, което казахте по време на вашите изказвания по тази важна тема. Европейския съюз трябва да продължи да полага усилия за ам, изпълнението на стандартите за хуманното отношение към животните. Тук се спомена ново законодателство в тази а, насока, нова стратегия за хуманно отношение към животните. и така нататък. Всички тези възможности са обсъждани в моя кабинет с моите служби и ще се проведе и проучване на Евробарометър по темата. Разбира се, хуманно отношение към животни ще допринесе за подобряване на ситуацията и в хранителната верига. За новата стратегия ще е необходима информация, която ще събираме и ще публикуваме през 2016 година. Очакваме приноса и на гражданското общество, на заинтересованите страни. Темата ще бъде наш ключов приоритет когато бъде приключено проучването на Евробарометър, ние ще се запознаем с него подробно и ще ви информираме надлежно както вас, така и гражданите. Относно държавния контрол, ще бъдат създадени центрове, за, които ще се занимават с дейности за хуманното отношение към животните. Европейския съюз трябва да се възползва своята водеща роля в областта на хуманното отношение към животните. Ние трябва да продължаваме да спазваме нашите високи стандарти в тази област. И в заключение, нека да уверя парламента, че комисията взима много на сериозно въпроса за хуманното отношение към животните. Ще работим и за напред да разширим обхвата на тези въпроси, свързани с отношение към животните и да ги свържем с подобряване на ситуацията в хранителната верига. И така